Bien, mes chers collègues, je vous invite à gagner votre place. Скъпи колеги, предлагам ви да започнем. Заемете местата си, моля. La séance est ouverte. S'il n'y a pas d'objet... Започваме. Ако нямате възражение, приемам, че дневния ред е, се приема. Нямам други съобщения, с което Започваме с гласуването. Е, моля да направим проверка с е, машините за гласуване. Един пробен вод. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Le premier vote intervient sur euh, le rapport. Първо гласуваме по доклада на колегата Янс Гайер, е, свързан с ЕНИЗА, е, Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност. Е, Става дума за регламент. Изменение 13 за. Против въздържали се, приема се. Изменение 14 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. 4 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се. 16 за, против, въздържали се прият, 5 за, против, въздържали се прието, 18, 19 и 20 идентични изменения за, против, въздържали се прияти. 17 отпада, 6 жа, за, против, въздържали се приема се, номер 7 за, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, приема се. 9, 1 за, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се, приема се. Номер 10 за, против, въздържали се, приема се. 11 за, против, да провелим ли? Добре. Десето. Моля, гласувайте електронно. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Извинете ме. 11 за. Против. Да проверим. Моля, гласовете електронно. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Приема се. А, Амандмент номеро 2, qui est pour? Второ изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 12 за. Против. Въздържали се. Приема се. И сега гласуваме целият текст поименно. Моля, гласувайте. Скута е клуб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 Qui est contre? За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 4. То се гласува на две части. Първа част са против, въздържали се. Одобряено е. Втора част за против. Мисля, че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 на 4. Поздравления за докладчиката госпожа Гардия Заба. а, трансфера от предходното гласуване. Сега гласуваме а, поименно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Одобрено. 24 на 4. А по сега за измененията за сметната палата. Господин Ашурт не е тук. Може би представители на сметната палата, които смятам са тук. Може би те могат да ни пояснат, но всъщност бюджетни последици няма. Става дума само за уточнения. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Euh, Става дума за всъщност преобразование, трансфер, който няма отражение към бюджета два поста от асистенти в АД. Става дума за постоянни места. Едното е в областта на информационните технологии, и е другото за сградите. Съответните лица ще се занимават с консолидиране на съответните услуги. Необходимо е също така да има и координиране, за това искаме поста да е за администратор, не за асистент. Също другото място е за отговорник за защита на личните данни, е, което в момента се, изпо... Е, се извършват тези задачи от същото лице, но той не може да заема две, да има две различни функции. Единия ще отговаря за информационна сигурност и за това трябва да има а, друго назначено лице на ниво администратор, който да се занимава с а, така, защита на личните данни и с съответно технически компетенции. Благодаря, няма възражения можем да приемем, че корекцията се приема. Политика в областта на сградния фонд няма гласуване, с което означава, че ние с гласуването приключихме. И сега ще продължим е, с обмяната на мнение по предложението на комисията, което представи е, тя на 2 май за следващата многогодишна финансова рамка и собствените средства на Европейския съюз. Комисарят ни посети на 3 май. Вие си спомняте, че той пое ангажименти, че работата на неговия екип и нашия е, секретариат да бъде съгласувано, за да можем да а, е, направим и едно сравнение на а, е, цифрите, тъй като а, е много трудно всъщност да се намери обща база за сравнение, когато се прегрупират различните а, дейности. Ко... Поне в този момент не беше възможно да извадиме такива данни, които да бъдат сравняеми. В... Ние започнахме да работим по този въпрос и сега искаме да чуем съответните работни групи с съответните предложения, които вече породиха и много различни реакции в целия парламент. На 2 май така, имаше разногласия и макар, че коментарите бяха доброжелателни. Но е, когато започнем да се вглеждаме в подробностите, трябва да внесем повече нюанси и да е, бъдем и малко по-критични. Тези цифри ще играят сериозна роля и в предизборната кампания следващата година. За това ще дадем думата на нашите докладчици по многогодишната финансова рамка и собствените ресурси. Жерар Дюпре, който е съдокладчик с господин Стев... Е, Левандовски. На 14 май представихме на брифинга на групата на съвета по общи въпроси нашите становища, за да горе-долу да усетиме и какви са нагласите там. После ще дам думите и на докладчиците във сянка и на всички останали, които искат да се изкажат. Сега Яна Обрит или Изабел Тома ще вземе думата. Um, Nous en avons déjà... Благодаря, господин председател. Lors de la présence de, de commissaire Oettinger, et comme vous l'avez dit... Както казахте, при... ние слушахме комисар Йотингер и имаме сериозни проблеми, които от тогава дори станаха още по-сериозни, защото цифрите, които бяха обявени от комисията, особено в съобщението, което те направиха, за конкретните суми за бъдещата МФР, така както са изготвени, нямат, е, така по никой начин не отговарят на реалността. И всеки път, в който ни подават някакви цифри, е, се изменя е, разбивката. Тоест, ние по никой начин не можем да направим сравнение какво точно се случва при, отнош... при положение, че ще бъдем 27 страни членки, а не 28. А... Интегрират се фонда за развитие и се вдига тавана на многодишната финансова рамка. Няма да изброявам всички трикове, които използва комисията, обаче започваме да си задаваме гигантски, така да поставяме гигантска въпросителна за това какво точно прави комисията. И отново благодаря на службите на парламента, които извършиха своята работа, защото по този начин успяхме да разгадаем цифрите и да видим колко голямо разминаване има между това, което обяви комисията и това, което ние сме подали. Зато По този начин ще можем и да се изправим пред комисията с всички тези суми, а за тази е, цел е необходимо да е, направим и е, отдавна очакваната среща. Предлагаме Докато комисията се осмели да направи подобни сравнения, ние да поработиме по документите и по решенията на групите, които ще представим на следващата парламентарна сесия, да излезем със собствени цифри от парламента. Е, спешно е да направим това, защото не може сериозно да обсъждаме МФР в Комисията по бюджета и да приемаме на сериозно тези цифри. Освен това, сме свидетели как се подрива и политиката за солидарност в така целостта на политиката за сближаване – ние бяхме сблъс... се сблъскахме с подобни практики и в други части на бюджета. И сега наливаме, от, вадиме от, с, с едната ръка и слагаме от единия джоб в другия. В, в края на крещата няма амбиция, няма яснота, няма стремеж, няма воля от страна на комисията. Вчера пред ЕКОСОК е, говорих, е, направих анализ в смисъл, че комисията твърде е, много е, се съсредоточи върху това да заема някаква средна позиция между съвета и парламента и не беше двигател така на някакви амбиционни цели, а се позиционира върху евентуално пред... това, което си представяше, че ще бъде компромис. Но ние по никой начин не сме съгласни с това ниво на амбиции. Да, виждаме, че сте много разочаровани. Господин Пар... А, знам, че и други колеги а, са на същото мнение. D'ambition. Eh bien, euh, la parole... И така, Ян Обрехт има думата. Uh, <coughs> I, I with... Благодаря. Напълно съм съгласен с казаното от Изабел Тома. Това, на което сме свидетели в съвета е, че от една страна има опозиция, тъй като съкръщенията са твърде сериозни, от друга страна има съпротива, защото съкръщенията били недостатъчни. И Нашата позиция днес би трябвало да се обърнем към съвета, но не можем да го направим без да знаем точните цифри. Ето това е нашият проблем. Е, по различен начин анализираме последиците от предложението на комисията – Сега имаме спешна потребност от анализа на комисията. Защо? Защото работим възоснова на много обща информация за комисията по бюджета е много важно да разберем, че комисията е променила структурата на бюджета. Например, социалният фонд е, е Европейски социален фонд плюс, който се различава от предишния. Това има допълнителни елементи, които не са фигурирали в предишния фонд. Днешният фонд не, не може да се сравнява с предишния, нито пък можем да сравняваме Кохезионния фонд днес с Кохезионния фонд в миналото. Например, инвестиции в Европейския съюз или InvestEU. Кой ще го направи? С какви цифри ще разполагаме с информация от секторите? Това е като пакета за Европейския и валутен съюз. Когато говорим за кредитите до 30 милиарда, останалата част може да дойде от националните вноски и така нататък и така нататък. Трябва да разберем, че има промяна в философията и вторият елемент е свързан с това, че цифрите се използват по такъв начин, че не можем да направим сравнения. Когато получихме информацията, че селското стопанство е минус 5, а преките плащания минус 4, а кохезията минус 7, Въпросът е какво означава това всъщност. И анализът на парламента сочи, че става дума не за минус 7, а за минус 10. Аз при фонда за сближаване или кохезията имаме намаляване с 45%, което означава, че ще бъдат засегнати страните, които получават най-много от кохизионните страни. Може би при някои от страните ще се стигне до 90% от БВП на национално ниво. Ние не знаем какво се крие за цифрите и затова имаме нужда от конкретен анализ, за да направим сравнение и следващата седмица да започнем работа по секторите и след, следващ, седмицата след това със съвета. Сега докладчика по собствените ресурси, господин Левандовски, господин Депре, Европейската комисия предоставя сравними цифри – по постоянни цени с 2018 година. Все още, това все още не е направено. Липса на прозрачност има не само в разходната част на бюджета, но и в приходната. Имаме странни цифри, които се получават от е, средна годишна величина от 2007 година. И за да обсъждаме предложението на МФР на комисията, имаме нужда от сравними цифри, каквито към момента нямаме. Господин Депре. Благодаря, господин председател. Ще добавя няколко елемента към казаното от колегата Левандовски. Съгласен съм с това, което каза той, но по отношение на собствените средства е, не можем да не съжаляваме за отсъствието на два елемента. От години настояваме, е, че сред приходите в бюджета – санкциите налагани на предприятията за не спазвани на общностните е, нормативи могат да се използват за е, захранване на бюджета, вместо да се връщат е, на бюджетите на държавите членки. Това не е в предложението на комисията. Нека комисията да обясни защо това не е включено. Също така Европейския парламент гласува с огромно мнозинство възможността за данък върху цифровите предприятия. Разбира се, детайлите следва да се уточнят, но това предложение не е отразено никъде. Няколко съображения. Съгласен съм с тревогите на колегите за цифрите и сравнимостта между бъдещата МФР и сегашната, когато направим анализ, не можем да разберем за какво става дума, защото няма база за сравнение. Нямаме еднаква база за сравнение. Нека комисията да ни представи документ, който дава възможност за истинско сравнение. Второ, ясно е, че има три изключително трудни момента. Първо, кохезията, селското стопанство и механизма за замразяване на плащатанията при не спазване на върховенството на закона по отношение на кохезионните фондове. Съкръщенията са много по-сериозни, но е, имаме нужда от база за сравнение, за да можем да видим за, степен, за мащабите на сравнението. Сега за механизма, по който комисията предлага да замрази, да замразява плащанията. Това ще бъде направено възоснова на оценка направена от нея, но парламента тук не играе никаква роля. Ние сме бюджетен орган. И ни се казват някакви общи думи от рода на е, парламента ще участва, но това е удивително. Ние сме един от бюджетните органи, а, е, значи съвета ще преустановява плащанията, а парламентът няма, няма да има никаква дума. Това са моите наблюдения, господин председател. Благодаря. Сега ще дам думата на докладчика в Сянка, господин Фернандес. Благодаря, господин председател. Ще говоря португалски. nós tínhamos dito, e bem, que o diabo mora nos detalhes. Правилно беше казано, че дяволът е в детайлите и ние навлязахме в детайлите. Аз мисля, че а, данните, изчисленията, които имаме, трябва да се публикуват. 45% съкръщение в кохезионните фондове е неприемливо. Това е за унези при които БВП е на ниско ниво. 45% съкръщение на Кохезионния фонд означава край на този фонд. Той вече няма да се нарича Кохезионен фонд. Можем да говорим за антикохезионна политика, тъй като а, тя по никакъв начин няма да помогне за преодоляване на различията между регионите. 25% съкръщение в регионалното развитие не е най-добрият начин за постигане на териториално сближаване. Селските райони са важни, без тях Европейския съюз не би съществувал. Предложението на комисията, когато го гледаме в детайли, противоречи на декларацията Шуман. Ние имаме нужда от конкретни действия, които да са израз на конкретна солидарност. 2000, бюджета, следващия бюджет не е бюджет, който говори за солидарност. Още един въпрос, а именно солидарността. съкръщенията са понякога 7%, понякога 6,2%, а на места има и 10% и всичко това е в кохезионния фонд, общо 45% в селското стопанство е 15%, съкръщенията в развитието на селските региони е 25%. Това предложение трябва да се промени. Също така, комисията миналата седмица по ангажимент да участва на техническите заседания, за да обясни методологията и след това не изпълни обещанието си и не идваше на тези заседания, не защото парламентът не е бил готов, разполагаме данни, но не можем да правим сравнение между ябълки и портокали. Ние трябва да правим сравнение възоснова на постоянни цени. Не можем да правим сравнение между 2017 и 2011 година. Ако разполагаш с едно евро в левия си джоб и го преместиш в десния джоб, това не разполага, че имаш 2 евро. Ако казваш, че в определен плик има определена сума, но след това ги извадиш и ги сложиш в друг плик, възниква проблем ние имаме нужда от прозрачност, но също така настояваме бюджета да отразява европейските ценности. Благодаря, господин председател дискусията се осложнява. Тя е сложна, защото, както беше казано от първия оратор, от колегата Тома, не разполагаме с инструментите, с помощта на които да водим истинска а, дискусия. Знаем какви са, каква е реалността в Кохезионната политика в селското стопанство, не знаем дали ще има нови инвестиции, няма сериозен отговор по отношение на собствените ресурси. Парламента ясно изрази своята позиция по този въпрос, както каза колегата Депре. И в крайна сметка се създава представата за една Европа или в лицето на Европейската комисия, която няма никаква политическа идея за следваща многогодишна финансова рамка. Сложно е, казвам го от уважение към всички нас, институциите. Онова, което правим е упражняване в риторика, а не истински политически дебат. Имаме нужда от такъв политически дебат с комисията и то максимално бързо, защото трябва да навлезем по отделните, е, по същество в отделните въпроси. Трябва да анализираме въпросите, както казаха колегите. Когато веднъж се разсеят съмненията, ние трябва да започнем да обсъждаме по същество отделните въпроси. Колегата Фернандеш каза всичко, което трябваше да се каже по политиката за сближаване. Ще добавя само един елемент. Ние сме длъжни да спазваме принципа на прозрачност спрямо гражданите. Това е дебат, който трябва да се води публичен, той трябва да бъде открит, откровен, а, но трябва да бъде да се води пред очите на гражданите. Всички заинтересовани граждани, малките средни предприятия, университетите, научните звена. Всички вие имате множество въпроси за бъдещето на Европа, за бъдещето на малките и средни предприятия. Всички ние се вълнуваме от този въпрос, защото е, нашата Европа навлиза в несигурност. Ние искаме да се правят инвестиции, ние правим а, изчисления, а, но по същия начин, както ние правим такива изчисления и планове, ги правят и предприятията. Ако обаче те нямат а, сигурност как ще извършат а, планираните инвестиции. Така, първата стъпка е да настояваме пред комисията да ни предостави истински цифри, за да можем да водим политическа дискусия по същество. Ние говорихме изобщо е, достатъчно. Сега е време да навлезем по същество. Господин Келмер, благодаря, господин председател. Необходимо е да разполагаме с достатъчно цифри, при това надежни такива. Достатъчно подробно обсъдихме вече този въпрос. Напълно съм съгласен с колегите, които направиха тази констатация. Не е възможно да нямаме разумна база за дискусиите си. Необходими са ни не само конкретните цифри, трябва да знаем и възоснова на какво са били изчислени те. Може, когато ни се цитира някаква цифра, тя да е добре обоснована, но трябва да знаем по как, как е била изчислена. В противен случай не можем да говорим по същество, можем само да спекулираме. Като оставим всичко това на страна, мисля, че казаното до тук не бе по същество. Казахте, например, че комисията не проявява достатъчно амбиция, но с едно такова твърдение не обръщаме внимание на това, че комисията използва методи за изчисление, които според нея са реалистични. Но въпросът е дали и съветът ще приеме тези цифри. Може в продължение на доста време да си въобразяваме, че имаме много пари, но всъщност това няма нищо общо с реалността. Постоянно се твърди Например, че трябва да инвестираме, за да се развива добре економиката, но това според мен е погрешният подход. Економиката ще се развива добре тогава, когато максимално упростим нормативната си уредба и когато дадем шанс на отделните субекти да се развиват успешно економически. Европейският съюз не може да замени економиката. Така ще събудим сред гражданите погрешни очаквания. Не може прекомерно да се месим в економиката. Можем да инвестираме в области, в които има допълнителна полза от инвестициите ни. Например, в областта на инфраструктурата и научно-изследователската дейност. Още сега можем да говорим за инвестиции в тези области и да очертаем подходящите приоритети там. И накрая, погрешно е постоянно да се твърди, че не бива да делим държавите членки на нетни вносителки и нетни бенефициенти. И това няма нищо общо с реалността, тъй като действително има държави, които са нетни вносителки. Мога да си представя, че в съвета не цари единодушието, което смятаме, че цари там, тук. И сред нас също не цари единодушие. Някои държави членки са нетни вносителки, други, други държави членки са нетни бенефициенти това още от самото начало предполага конфликт и Не бива да си затваряме очите пред това. Трябва да обръщаме внимание на такива неща. Благодаря, господин Депре. Съвсем накратко, господин председател, защото вече взех думата. Присъединявам се към колегите, които настояват за сравними цифри, за да можем а, да направим точен анализ. Тук от секретариатът имаме бележка. Ни се казва, че при научните изследвания ще има а, увеличение с 13%. А, нека да ни се покажат точните цифри. На второ място има, в този бюджет има неясни неща, когато правите изчисление и говорите за увеличение, но това не е увеличение, защото става дума за разход, който ще бъде за сметка на бюджета. И накрая едно политическо заображение. Многодишната финансова рамка трябва да бъде приета преди изборите. Това е позицията на парламента в някои държави членки ще се явим с намаляване на средствата за селското стопанство и за кохезионната политика. Ами желая успех на тези кандидати. Ами това е принципът на реалността. Господин Соли има думата. Благодаря, господин председател. Както вече беше казано, много е трудно да се а, излезе с ясна позиция по предложението на комисията, тъй като е трудно да сравним цифрите. Не разполагаме с всички подробности и нямаме информация за конкретните програми. Заедно с това в предложението има някои интересни елементи, но като цяло можем да говорим, че това е пропусната възможност за комисията. различните. Ние имаме различен анализ в сравнение с комисията, но основното ни притеснение е свързано с следните три елемента. Първо, обемите. Този бюджет не е достатъчно амбициозен. Като цяло, увеличението в предложението на комисията е 0,8%, което е твърде малко като имаме предвид е, всички предизвикателства, пред които ще се изправим и политическата амбиция, която диктува да посрещнем тези предизвикателства. И така, обемът е, предложен от е, комисията е много по-малък това, което предлагаме в парламента 1,3%. Второ, по солидарността. Ние смятаме, че трябва да поставяме акцент върху преодоляването на неравенството между регионите и гражданите. И когато виждаме, че политиката за сближаване ще бъде съкратена с 5% и Европейския социален фонд плюс бе, е увеличен с малко, но всъщност е, увеличението е недостатъчно, тъй като инициативата за младежка беззаетост изчезва и се слива с Европейски социален фонд плюс. Е, това увеличение е недостатъчно за преодоляване на неравенството. Европейския съюз. На трето място притеснява ни милитаризацията на бюджета 17 милиарда евро, които според предложението на комисията ще бъдат отделени за европейска отбрана. Що се отнася до бъдещето, ние трябва да продължим да отстояваме позицията на парламента в двата доклада по собствена инициатива, които приехме преди няколко месеца. Ние трябва да продължим да защитаваме основните елементи на това предложение. Преди дискусиите в, в съвета, ние трябва да продължим да отстояваме позицията, която приехме в пленарната зала преди няколко месеца, да покажем, че има политическа воля за, за, за защитаване, за защита на по-амбициозен бюджет. Господин Зани има думата. Благодаря, господин председател. Едно общо съображение и слушах колегите, които казват, че тази дискусия не е толкова смислена, имайки предвид отсъствието на цифри. Не съм напълно съгласен. В смисъл, че основните насоки за, за бъдещата МФР са достатъчно ясни и сега чакаме цифрите е, за да излезем с е, категорична оценка, но насоките са ясни. И аз съм е, разтревожен от това предложение, което е недопустимо и е доста далече от това, за което настояват европейските граждани. И това би могло да бъде проблем, когато се явим пред гражданите след по-малко от година. Аз мисля, че предстои много работа, за да може тази многогодишна финансова рамка да се доближи в по-голяма степен до гражданите. Сега няколко коментара. Първото, което според мен е безсмислено е да се, да се увеличи многодишната финансова рамка, след като гражданите знаят, че от 2009 година насам че, че след, една, след по-малко от година държавите членки ще бъдат с една по-малко. Очевидно бюджета трябва да се управлява така, както един добър баща управлява бюджета на семейството. Когато едно семейство стане от, 4, от петима на 4 души, ами и разходите трябва да се съкратят, защото потребностите намаляват. А, е, ето защо ми се, ми се струва, че, че трябва да има бюджет, който трябва да бъде с съкръщения. Що се отнася до насоките, според мен е опасно да се свързват някои фондове с политическа преценка по а, действията на дадена държава членка. Е, нямам предвид обвързването с върховенството на закона, Комисаря Йотингер гарантира, че това няма за цел да наказва дадени държави членки, но имайки предвид процедурите е, по проверка от страна на комисията, срещу също две държави членки е, има легитимни подозрения за подобна обвързаност. Фонда за стабилизиране на еврозоната и реформата трябва да се каже на някои държави членки, ще ти дам пари, ако направиш определени реформи. Това според мен е изнудване, недостойно за институциите. Що се отнася до Кохезионния фонд, ние настояваме за цифрите, но съкръщението Съкръщенията биха създали трудности за сектор като селското стопанство, който без друго преживява. Трудност има предвид а, и, Италия, която пострада от контрасанкциите на Русия. Намаляване на ОСП, съкръщаване на ОСП ще бъде катастрофално. В Италия този сектор сектор има определен дял от БВП, в други е, страни този фонд, е, този сектор е, има своето място. Що се отнася до политиката за сближаване, въздействието ще бъде не само върху развиващите се страни и развиващи се региони, но и върху регионите, които днес използват е, тези фондове за да се развиват. Още един въпрос е свързан с отбраната. Предвиждането на подобен бюджет в момент, в който международната ситуация е, говори за това, че позициите на държавите членки в областта на отбраната са различни, е трудно. И накрая административните разходи. От а, първото предложение виждам, че административните разходи ще скочат а, и трябва да се покаже това на гражданите. И последното, предприсъединителните фондове и тук има възможност за увеличение. Е, сумата на тези фондове 45-50% са отпуснати на е, Турция. Онова, което се случва в е, Турция в момента, би трябвало да да се помисли от една страна се санкционират държави членки, от друга страна се отпуска средства за страна, за трета страна, която не спазва върховенството на закона. Приключихме с докладчиците в сянка. Сега ви предлагам сега за що се отнася до решенията на координаторите, ще изпратя писмо на комисаря. Беше прието да се направи среща в понеделник, за да получим сравнимост на цифрите. Има закъснение, забавяне. И това налага изпращането на писмо, което ще изпратя днес след обяд на комисария Йотингер. А, сега давам думата на останалите депутати, господин а, Гайер. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с онези колеги, които казаха, че наистина трябва да има съпоставимост – Предлагам, макар и това да е доста трудно от техническа гледна точка, да повторим процеса, който инициирахме в началото на мандата. Нека организираме семинар, в който да участват и евродепутати. Така по някои въпроси ще можем да поставим въпроси от техническо естество би трябвало да участва в този семинар и представител на съвета. Защо? Защото когато говорим за съпоставимостта на цифрите, е важно и трите европейски институции да имат база за сравнение и то обща такава. Не може по време на тристранните разговори да се стигне до положение, при което да спорим с представителите на съвета, кои са надежните цифри и кое е допустимото им тълкуване. Онези, които по-дълго работят в парламента, знаят, че се стигало в миналото до такива ситуации. Не бива да твърдим, че действията на другата страна са мотивирани изцяло от злоба и лукавство. Все пак от излизането на Великобритания ще има последици. Наскоро разговарях с представителка на литовското посолство, която каза, че Литва е тръгнала по пътя на нетния вносител, че вероятно да се превърне в нетен вносител. И Мога да допусна, че има нещо такова, тъй като ще спадне брутният национален доход на Европейския съюз след излизането на държава като Великобритания. И така стойностите ще се понижат в сравнение с предходната многогодишна финансова рамка. Ще се разпределят по съвсем друг начин паричните потоци. Не, ако организираме семинара, който предложих, то наистина ще имаме съпоставими стойности. Ще видим какво е реалното положение, а то ще се промени драстично след излизането на Великобритания. Разбира се, трябва да има съпоставимост. Съгласен съм с онези, които изискаха това, но от друга страна трябва да имаме предвид, че настъпват и промени в ситуацията и че комисията трябва да ги взема предвид, когато прави разчетите си. Финансовото министерство в Германия, например, излезе с много стряскащи цифри за вноската, която предстои в бъдеще да прави Германия. В договора за сформирането на коалиционно правителство бе закрепена една сума. Поехме ангажимент Германия да повиши вноската си и това стана благодарение на мен и на социал-демократите в Германия. Но има и една друга група, групата около Шойбле. Това са хора, които когато изчисляват а, вноската на Германия, твърдят, че тя ще се повиши в бъдеще с 28%, тъй като вземат предвид процента на инфлацията за следващите 7 години и други такива стойности, което не трябва да се прави. Така че Добре е да има съпоставимост, но нека вземаме предвид и тези фактори, които изложих до тук. Важно е да измерваме не само паричните потоци, да говорим за това, кои съкръщения и кои увеличения са допустими или не. Важно е да говорим и за това, че са се променили програмите като съдържание. И няколко думи за нетните вносители и нетните бенефициенти. Ще се изкажа по този въпрос съвсем съзнателно като депутат от Германия. Такива дискусии се водеха през 20 век. Господин Келмел, за съжаление, сега си тръгва. Някои потоци на финансиране изобщо не са измерими. Да ви дам за пример летището в Атина, което трябваше да бъде изградено за Олимпийските игри. То бе изградено от фирма от моя роден град, от Есен. Все едно в случая се прехвърлиха средства от германския бюджет към европейския, след това от европейския към гръцкия и в крайна сметка към бюджета на тази фирма от Есен, която построи ам, летището в Атина и до днес има дъщерно дружество в Гърция. Става дума за едно общо економическо пространство. За това ви дадох този пример. Затова и разискванията за това кой какво дава и какво получава вече са устарели. Те са останали в миналото. Мерси. Благодаря. Нека да поздравя и госпожа Калвиньо, която влиза в залата. А, виждам, че искате думата. Вие не успяхте да чуете госпожа Тома е, с нейното изказване. Ако мога да помоля госпожа Тома в 30 секунди да обобщи нейното изказване. Аз мислех, че вие ще го направите, господин председател, защото и други ме подкрепиха. Е, та проблема, госпожа Калвиньо, с който се сблъскваме, е, че оставаме с впечатлението, че между това, което казва комисията и цифрите, които предоставя, има малка, даже, даже не е малък, а има проблем. Защото цифрите когато ги разглеждаме в подробности, не винаги са надежни. Остава дума за използване на е, текущи цени, а не постоянни. Освен това, циф, дали е Европа на 27 члена или Европа с 28 члена, какво се случва с научните изследвания, е, горната граници, е, е, вкарването на Европейския фонд за развитие, който беше извън горната граница, в бюджета, так, и е, сега е, стигаме до цифра от 1,8%. Сега може нещо да сме сбъркали. Това са изчисленията на парламента, но искаме, госпожо Коловиньо, заявихме го вече, да се срещнем с комисията, с господин Тингер и съвсем сериозно да обсъдим по какъв начин сте стигнали до тези цифри, за да можем да бъдем сериозни, да бъдем и пределно обективни относно това, което ни е предложено, защото до момента това не е, е случаят. Да, е, общо взето мога да кажа, че първото изказване беше доста по-рязко. Madame la directrice générale, е, мерси Заповядайте, имате думата. Не се безпокойте, господин е, председател. Е, моите сътрудници ме уведомиха за тона на изказването на госпожа Тома, но много е важно, все пак, когато сме една срещу друга, да пазим добрия тон, защото всички сме е, в, е, се намираме в едно и също положение показаното от господин Гайер. Съжалявам, че си тръгна, защото според мен той засегна основния проблем – въпроса за прозрачността и съпоставимостта. Ще се спра върху три момента в отговор на коментарите на колегите ви. Първо, с стотици хиляди цифри разполагаме. Можем да направим изчисленията по много различни начини. Всички тези методи на изчисление вероятно са верни. Какво се опитахме да направим? Опитахме се, за да е по-лесна работата ни, предложението на комисията да е колкото се може по-прозрачно. Съгласна съм с вас обаче, че ще трябва технически да се доизчистят някои моменти. Това разискване на техническо ниво е предвидено, доколкото знам, за 24 май. С удоволствие ще се явя пред вас и ще направя изложение. Наистина проявяваме воля за гарантиране на пълна яснота спрямо Европейския парламент. Възнамеряваме също всички документи, които предоставяме на съвета, да бъдат предоставени и на парламента. Така че от наша страна ще има пълна прозрачност, ще третираме наравно и парламента и съвета, когато предоставяме информация. Работим по таблицата за съпоставяне. Но, както каза и господин Гайер, трябва да сме много внимателни, тъй като до момента в бюджета внасяха 28 държави членки, а в бъдеще ще бъдат 27. Това ще промени ситуацията и това е основното послание на комисията. Става дума за съвременен бюджет, който ще работи в условията на 27 държави членки. Така че, когато сравняваме сравняваме този с предходния бюджет, сравняваме две несравними неща. Освен това, рационализирахме и програмите. Някои програми в бъдеще ще са по-различни в сравнение с настоящата МЕФЕРЕ. Направихме това в отговор на вашите искания – бюджетът да е по-разбираем, да е по-видим и да бъде ясно съгласуван с политическите приоритети. Комисията работи много усилено, за да откликне на тези ваши искания. С удоволствие ще разясня още веднъж пред вас как се е променила структурата. А що се отнася до методите, които приложихме за кохезионната политика и ОСП, това са двете области, които, доколкото разбирам за вас, са най-чувствителни и са сред основните политически въпроси. Се спряхме върху 2022 година, използвахме текущите цени и извадихме средствата, разпределени за Обединеното кралство. По някои програми. Това е много лесно, тъй като по тях има национални пакети за финансиране. Това са програмите по ОСП и кохезионната политика. По други програми сме направили само прогнозни разчети. За това и не можем да включим тези цифри в официалния документ, който представихме. Това са цифрите, които бяха публично обявени, но не бива да забравяме, че за следващата МФР трябва да се извадят вноските за Обединеното кралство. То не бива да се взема вече предвид. Разбирам, че е примамливо да се използва стоеността процент от БВП. Но някои държави членки не бива да използват този 1%, защото това не отразява потребностите и защото БВП се променя. Тогава защо да използваме процент? В предложението на комисията, седмицата в която бе представено, стоеността беше 1,114% от БВП. Но може би, ако използвахме същата стойност съгласно прогнозата от миналата есен, стойността ще, ще да бъде 1,15 или 1,16. Не това е правилната референтна стойност. Може да настъпят промени, ако прогнозата за БВП в бъдеще, например, се понижи. Опитахме се да подходим прагматично и реалистично. Взехме предвид Европейския фонд за развитие, което отговаря на увеличение от около 15% по текущи цени, а това отговаря повече или по-малко на прогнозираната инфлация. Тоест бюджетът е същия по постоянни цени. Но пък в бъдеще ще има 27 държави членки. Бюджетът е изготвен на базата на прагматизма, реализма и отговорността, но е и амбициозен, тъй като въпреки, че бъдеще ще има 27 държави членки, няма да има намалени според някои държави членки, ако Европейският съюз е по-малък, трябва да е по-малък и бюджетът. Но не това е предложението на комисията. Това бе вторият момент, а третият момент е следният. Наистина положихме усилия за справедливост и баланс. За Европейския парламент справедливостта и баланса са много важни. Много са важни и за нас, когато ги обсъждаме с 27-те държави членки комисарят неведнъж е изтъквал, че спадат по приходната част в резултат от Брексит не бива да се да води до спад в разходите. така че по 50% от бюджета има преразпределение, по 50% от тази липсваща сума има преразпределение, а останалите 50% се попълват с свежи пари. Освен това няма и основание за отстъпки. Затова и предлагаме да се премахнат отстъпките. Както каза и господин Гайер, този по-висок бюджет в номинално изражение предполага през първата година увеличение на националните вноски. Предполага такова увеличение, ако няма корекции. Не става дума за справедливост, става дума за това да няма много рязък преход от една година към следващата. Излязохме и с предложение за нови собствени ресурси. Знам, че това е много важно за вас и комисията работи много усилено за това предложение. За нас справедливостта и балансът са много важни когато разговаряме с държавите членки, им казваме, че когато става дума за увеличението на националните вноски, това не бива да се разглежда в номинално изражение. Някои говориха за увеличение в размер от до 30%, но не може да се гледа така на нещата. Става дума за бюджет за 7 години. През тези 7 години ще има инфлация, ще нараства БВП, ще има и последици от премахването на отстъпките и от новия баланс, който ще се установи след Брексит. Затова казваме на държавите членки да гледат на това увеличение на националните вноски в реално изражение. Добре е да разглеждаме цифрите в реално изражение, в номинално изражение. Добре е по различен начин да се гледа на едно и също нещо. В съобщението на, комуника... на комисията се говори за номинално изражение, а МФР се основава на реалното изражение. Сега мислим за това, кои ще са най-добрите разчети, които да представим на двата бюджетни органа, за да направят те своите изчисления. Но нека не забравяме, че става дума за един нов бюджет, за един Европейски съюз с 27 членове, както и за нова структура на бюджета. Затова и не бива според мен да се правят сравнения. Това е малко подвеждащо. Така или иначе ще ви гарантираме пълна прозрачност. С удоволствие ще се явя още веднъж пред вас. Ще направя изложение, ще упомена и някои неща, които може би не се разбират от само себе си, ако прочетем съобщението или таблицата. Но те са много важни с оглед на правното основание, което подготвяме. Благодаря, госпожо генерален директор. Нашето разочарование идва от това, че когато господин комисарът дойде да представи бюджета на 3 май, той пое ангажимент. А именно, че вашият екип и нашия екип, секретарята на нашата комисия, ще могат да се срещнат още следващата седмица за да могат да изчистят именно проблема с сравняемостта. Но тогава нищо не се случи и ние се чувстваме и разочаровани и фрустрирани. Значи, започва един дебат на базата на съмнение, което не води до плодотворност. Какво смятате вие за това да предоставите цифри, които да дават възможност да се направи сравнение. Когато изчислявате, примерно, средствата за кредитите за програма 2020, вадите средствата, които ще отиват в лаборатории в Обединеното кралство. Това основателно ли е? Става дума за подаване на проекти, които вече е направено. Британските лаборатории имат много добри резултати. И е, на базата на моста на цифрите могат да се успорят е, тези предложения. Давам думата сега на председател на бюджетния контрол. Госпожа Гресле. Няма нищо лошо в това да се искат повече пари, но нека видим за какво са предвидени повече средства. Европейската сметна палата излиза с доклади по основни области на европейската политика, като кохезионната политика или ОСП. Вчера обсъдихме един доклад за област, която се финансира с по 18 милиарда годишно. Става дума за схемата за основните плащания. И този и други доклади показват, че нещата никак не вървят добре. Затова мога само да призова колегите да се запознават с подобни доклади. За съжаление, с парите, които инвестираме, не винаги постигаме това, което би ни се искало да постигнем. Затова и не бива да настояваме прекомерно за повече пари. Вече се инвестират достатъчно пари. Те просто трябва да се изразходват по-целенасочено. В областта на ОСП на 10% от най-големите стопанства се падат 90% от финансирането, например. Потресена съм от това, че толкова колеги постоянно призовават за повече средства, а всъщност отрешаващо значение е как ще изглежда ОСП в бъдеще. Т.е. ще можем да направим преценка на заплануваните инвестиции едва след като разполагаме с законодателните предложения. Не може да се твърди, че не се прави достатъчно от гледна точка на финансирането. Достатъчно се финансира, според мен. Постигнати са също така успехи и в областта на кохезионната политика. Има един интересен анализ на ГД регионално развитие за четирите държави от Вишеград. Чехия е с 3% на безработица, Полша пък с 5%. На големи успехи са постигнати в тези държави. Не става дума за държави от третия свят, които са докарани до просешка тояга. През последните години от присъединяването си към Съюза насам, тези държави са постигнали огромни успехи и според мен не бива да продължаваме да настояваме за повече финансиране. Абсолютно недопустимо е това, като се има предвид реалността. Това е много важно за мен. Много е важно да осъзнаем каква е реалността, защото ако предоставяме повече финансиране, само вменяваме повече тежест на административните органи. В областта на регионалното развитие има неосвоени средства в огромен размер. Понякога управляващите органи просто вече не знаят в какво да ги инвестират. Затова и в никакъв случай няма нужда от повече финансиране. Но ще трябва да обърнем повече внимание на южноевропейските страни, тъй като те в момента малко изостават от източноевропейските в економическо отношение. Но и там няма нужда от повече средства, има нужда просто от повече действия. Освен това, не е направен и реален анализ на програмите, реализирани до тук. Обръщам се към госпожа Калвиньо от комисията. Не сте направили, госпожо Калвиньо, реално оценка на онова, което е сработило по тези програми и на онова, което не е сработило. Затова и просто насляпо в момента планираме новите програми. Би ми се искало също така да се прави оценка и на спазването на върховенството на закона. Комисията предвижда повече възможности за себе си да обвързва финансирането с спазването на върховенството на закона. Това е важно, защото в някои държави членки са установени само на хартия законни процедури зад гърба ни се правят неща, за които ние нямаме никаква представа, като например незаконно финансиране на политически партии. Инструментите, с които разполагаме, не ни дават възможност да установим подобни нередности. Затова се и радвам, че комисията сега има планове за нови инструменти. Добре е също така Европейския фонд за развитие да се постави в бюджета на Европейския съюз, така ще имаме думата по този фонд. Настоящото положение няма нищо общо с миналото. Изправени сме пред огромни нови предизвикателства, за които са ни необходими повече средства. Но отчасти тези средства трябва да се набавят чрез преразпределяне от вече съществуващите програми. Искаше ни се да беше предвидено преразпределяне в по-голям размер. Не бива, според мен, да се разбиват на пух и прах програмите, реализирани до тук. Няма никакъв смисъл да се изискват повече средства. Това няма да ни доведе до никъде. По въпроса за излизането на Великобритания. Това е все едно 20 много малки държави да са излезли от Европейския съюз. Все още не сме се занимали наистина сериозно с последиците от Брексит и сега е моментът да осъзнаем, колко тежки ще са последиците от него. Благодаря, господин Манка. Ďakujem za slovo, pán predseda. Е, keď tu bol posledne pán komisár, так, vyjadril ochot... Е, когато последно тук дойде господин комисарят, той ни каза, че е готов да включи нашите предложения в окончателните версии, но е, няма, няма изглед това да се е случило изобщо. Необходимо е да обсъдим тези неща в подробности. Комисията създава до някъде е, заблуждението, че стра... някои страни ще дават по-малко, отколкото са давали до сега. Може би всъщност тази иллюзия може да се превърне в реалност, но нека да е, се базираме на модела е, на групата Монте за тази цел – Споразумението от Париж е подписано, но нямаме съответните е, инструменти. Групата Монти под, подаде, предложи прекрасни инструменти, един от които е данък CO2. Е, би следвало, когато се внасят продукти накърняващи околната среда, да им налагаме данък. Така нашите компании ще получат е, равнопоставеност е, на пазара. Не виждам защо тези доходи да не се включат в собствените средства. Излиза, че групата Монте е работила на празно. Госпожа Гресле говори за необходимостта да се работи е, по е, така честни и ясни правила. Аз съм повече економист, отколкото запознат с е, е селското стопанство. Е, И мога да кажа, че когато се дава предимство на по-силните страни а, и тяхното селско стопанство, ние всъщност а, причиняваме вреди на стопаните в по-неразвитите страни. Трябва да има справедливост в разпоредбите. 555 милиона излишък. Това е цифра, която би позволила на страните членки да плащат по-малко. Тази сума не следва да се връща на страните членки. Нека да остане в европейския бюджет. Ние се сблъскваме с непрекъснати предизвикателства и изведнъж се оказва, че не можем да отделим средства, примерно за фонда за Африка, който направихме. А тези е, излишъци и връщането им в е, страните членки създават възможности а, бюрокрацията да а, прави усилия да останат тези пари като излишък, за да ги върне в страната членка. Това не е добър модел. Трябва да, да търсиме по-работещи инструменти. Um, thank you, Mr. President. Um, I... Следващият оратор, господин Ховард. Аз е, отново така изпитвам разочарование. Когато на 3 е, май се оповести бюджета, се дигна много шум за това колко много пари ще отидат е, за Еразъм, как се увеличават сумите, което аз лично приветствам. Бих го приветствал, безспорно. Но А ако комисията е, беше наясно с така общата рамка на тези увеличения през януари, защото 4 месеца в подготовката на 7 годишен бюджет не е чак толкова много. Та ако комисията е знаела това през януари, защо председателят на комисията говореше непрекъснато за отрояване на е, сумите? Защо Йотингер говори за отвояване на сумите, когато в края на краищата вероятно увеличението ще е около 50%, ако вярваме на цифрите? Това в така казано съвсем просто е много лош начин да се управляват очакванията. Защо? Защо? И после, аз не съм, аз съм така простичев човек. Преди известно време Обединеното кралство взе това твърде глупаво решение да излезе от, обедене, от Европейския съюз. Но като че ли твърде много време отиде, за да се оцени какви са последиците за следващия 7 годишен бюджет. Пак да кажа – Напълно разумно е, е ние като политици да сме тук и да си задаваме подобни въпроси, така че не, не, не може комисията да ни казва, ами не може да даде отговор, не са ясни цифрите. Наивно е подобно поведение. Тоест, е, или ни водите за носа, или нещо криете или сте некомпетентни. Бе, позор! Още нещо, което силно ме разочарова, ограниченията в е, финансирането за мерки за младеща. Примерно, не чувам да се говори, да речем, за програма за гаранция за децата. Парламента излезе с такова предложение. А, също фонда за субсидиране на преминаването към използване на горива различни от изкопаемите. Ако сериозно искаме да се борим с климатичните промени, би следвало да мислиме по този въпрос. Обединеното кралство, примерно, направи е, усилия в това отношение и те са от ключово значение. Красив е документа, но не виждам в него е, логиката на тези решения. Когато парламента говори, че 30% от е, финансирането по ангажиментите за Париж трябва да бъде постигнато поне 30%, ние сега излизаме с 25%. Та, освен това, не сме много сигурни какво сме постигнали към момента с тези ангажименти. Къде е логиката? Какво е основанието ви да решавате 25%, а не 30%, както предлагаше, 45% е, както предлагаше е, парламент? Има и други области, които са абсолютно свързани с дейности е, за, клима, за борба с климатичните промени и там отново средствата се намаляват. И ако мога да приключа с един а, коментар по отношение на последиците от Брексит. Нека да погледнем пак цифрите. Мисля, че в близките месеци ще се види, че е, Обединеното кралство ще продължи да плаща за програмите, които желая да остане участник. Е, сега примерно за разъм, не съм много сигурен точно какво се е случва, но ще видим. Та, Обединеното кралство ще плаща в следващия бюджет и те е, ще плащат повече, отколкото са готови да признаят в момента. А къде отиват примерно парите от Норвегия? Къде е дългосрочно яснотата в бюджет? А, вноските на Обединеното кралство ще бъдат доста по-големи, но ще е добре да има прозрачност за това какво ще получаваме от Обединеното кралство и къде ще праща Европейския съюз тези пари. Така, извинете ме за разточителното изказване. Гардия за Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията, благодаря на госпожа Калвиньо за това, че отчасти обясни как функционира комисията. Да, имаме нов бюджет, нова стратегия и е трудно да се направи сравнение. Връщам се и на казането от господин Хауърд. Първият, който направи сравнение, беше комисаря Йотингер и председателят на комисията. Те казаха, че ще бъде между 1,1 и 1,9. Но това са цифрите, които използваме за основ. Същото въжи и за сравнението комисаря говориха за 5% съкръщение или 100% увеличение, така че трябва да проверим най-напред дали това е вярно. Като, е, по, като потърсим основата, на която се прави сравнение. Цифрите могат да се сравняват по различен начин. Всеки прави унези сравнения, които съответстват на неговата теза. Но можем да постигнем по, съгласие поне по едно нещо, а именно базата, ако ще сравняваме Мефере с ПЕФ Мефере, нека да го правим за всичко. Ако ще правим сравнение възоснова на Обединеното кралство, нека да го правим за всичко. Знам, че е трудно да се даде оценка на участието на Обединеното кралство в програмите, но можем да използваме прогнози. Ако става дума за постоянни цени, нека да са постоянни цени. Ако са текущи цени, нека да са текущи цени. Но нека основата за сравнението винаги да бъде една и съща, защото в зависимост от сравнението се използват различни критерии. Още нещо. Правилно е да се прави сравнение между текущите цени. Не смятам, че по този начин получаваме ясна представа за ситуацията. Не е едно и също а, да правиш сравнение между 2014 и 2017 година. А ако ти а, обещае 10% увеличение на заплатата, не е все едно дали това е възоснова на 2014 или 2017 година. Когато правим сравнение между 2012 и 2017 година, не получаваме ясна представа. И накрая един коментар и няколко въпроса. Коментар по това предложение. Когато председателят на комисията Юнкер представи бюджета, той каза, ако погледнем какви са потребности на Съюза, комисията няма да направи предложение възоснова на 2 или 3% от БВП. Има обаче сериозна разлика между, между това, което той каза и онова, което ние представяме. Казахме, че искаме нова Европа, повече инвестиции, повече умения и компетенции, но в крайна сметка се трябва сметките да излязат. Това е очевидно от бюджетна гледна точка, но комисията не трябва да го прави сама. Съвета трябва да го прави. Аз се надявах на нещо по-амбициозно от комисията. Имам няколко въпроса, защото това са само някои общи обяснения. Има обаче нови програми и бих искала да чуя малко повече за тях. Има някои програми и под а, заглавието се казва, че част част от тези средства ще се използват по фонда EU Invest. Това вече, е това вече е част от бюджетния ред на EU Invest ли е? Има известни части, които ще бъдат насочени към Европейската програма за инвестиции. А как стоят нещата с социалния фонд? Вие казвате, в е, съответствие с подхода за съгласуваност и опростяване, всичко в социалния фонд ще бъде включено в тази категория. Другите програми ще изчезнат ли? Младежката гаранция, например, би трябвало да бъде, сигурно ще бъде включена в този фонд. Ще има ли инициатива за младежка е, заето за онези, за райони, които страдат от висока младежка безработица. Що се отнася до миграцията и обещо, част от тях ще бъдат обхванати от новия Европейския социален фонд. Така че, ако направим сравнение, ще видим, че се съкръщава бюджета, но има повече средства по Европейския социален фонд за е, за, реформ, за реформите в еврозоната не ми е ясно. За финансовите инструменти имаме само някои цифри, някои обяснения. Предполагам, че ще получим повече подробности, но какъв процент ще бъде отделен за финансовите инструменти? Направено ли е някакво изчисление? Работили ли сте по този въпрос? защото ако ще говорим за субсидии, за помощи, гаранции или кредити, за какво говорим? И по-нататък социалния стълб имаме в Гьотеборг приехме декларация и това, което ще бъде отпуснато по социалния стълб е по-малко, отколкото беше преди. Какъв е смисълът от Гьотебург. Имам още много въпроса, но мисля, че ще трябва да изчакам друг повод. Благодаря. Това, което е важно, това е идеята, която имаме за Европа. Съгласен съм с колегите и с това, което каза и господин Фернандес. С тези съкръщения даже Европейския съюз и комисията се опитат да оправдаят неоправданото. Става дума за съкръщения. Това не са увеличения, а съкръщения при това в най-чувствителните части, изближаването и солидарността Европа, която искаме. Европа, която искаме да изградим чрез, чрез фонда за сближаване. Всъщност това е политика на бъдещето, но Европейския съюз без подкрепа за селското стопанство, за сближаването, солидарността, без мерки за социална Европа. Това не е Европа, която, унази Европа, която искаме. Самото представяне на комисията противоречи на това, което иска Юнкер и комисията Юнкер в своето изказване за бъдещето на Европа ни каза, че той се стреми към Европа, която да съответства на очакванията на гражданите, а не на технократите. И така какви решения ще вземем за бъдещето на Европа? Кой ще вземе решението към кого искаме да удовлетворим гражданите или технократите? Говори се за евроскептицизъм за надигането на този скептицизъм, но при всичките съкръщения на МФР, смятате ли, че европейските граждани ще бъдат доволни? Доволни ли ще бъдат от тази многодишна финансова рамка или пък а, ще има или още ще са сили евроскептицизма. С напускането на Обединеното кралство Европа продължава да води а, е, своята политика. Е, Европа има нужда от политика, която да държи сметка за заетостта, за околната среда. Още нещо съгласен съм с е, казаното за Турция. Ние сме Европа на демокрацията в е, Турция. Се нарушават всички права действията на турците вредят е, на всички. Възможно ли е ние, възможно ли е след като съкратихме толкова средства, не можем да поискаме да се замразят предприсъединителните фондове на Турция и всички останали страни. Страх ли ние да наложим санкции срещу страни, които нарушават всичко онова, на което държим? Ако се наложат такива санкции, ми много ще економисаме. Госпожа Малетич, без таблици не можем да кажем какво подкрепяме и какво не подкрепяме в това предложение но възоснова на наличната информация ми е много трудно да приема някои предложения за послания и политически цели. Ще ви дам един много конкретен пример. Когато погледнем Еразъм, всички сме съгласни, че Еразъм трябва да получава повече финансиране, защото той подкрепя обмяната на опит, знания, не само между младите хора, но също така професори, преподаватели и други. От друга страна, за изоставащите региони и по-слабо развитите страни, ако те не инвестират в създаването на работни места, ако не инвестират в конкурентно способността, ако съкратим те инвестициите в тези региони, тогава мобилността ще се превърне в постоянна миграция и ще застраши тези изоставащи региони. Защото там няма да останат а, хора хората ще се отправят към по-развитите страни. Нашето послание тук е изключително опасно. Става дума за период от 7 години и може, е, има опасност бъдещето на Европа да се промени по един много отрицателен начин. Благодаря. Благодаря, господин председател. Няколко думи от името на Обединената левица. Първо, от името на моята група каза се, че има ме нужда от сравнителни таблици, за да направим оценка на водените политики. Освен това, ние ще имаме нужда от тези цифри, за да видим какви са мащабите Аз мисля, че е, Второто, което искам да кажа, е свързана с обема на бюджета. Ние сме за това да не се намалява бюджета и последната причина. Говори се за Брексит, е, за намаляване на броя на държавите членки но също така трябва да обърнем внимание на обезлюдяването. Това не изключва в бюджета да се променят политиките. Това въжи за ОСП, за други политики и от тази гледна точка ние сме за, по, за повече екологична насоченост. В насоките, които дадахме днес, аз съм, аз съм съгласна с това, което беше казано, ние сме против съкръщаването на бюджета за селско стопанство, бюджета за сближаване. Ние сме длъжници на младите и се тревожим от това, че се увеличава бюджета за отбрана и бюджета на Фронтекс, защото това веща е Европа, която твърде много държи на сигурността. Няколко думи на, за новите средства. И има разлика между това, което ни се казва, трябва да се съкрати политиката и от гледна точка на новите ресурси не се търсят средства, където могат да се намерят. Ние се отказваме от данък върху финансовите сделки, когато ни се каже от една страна се съкръщава солидарността, а от друга страна Е, има, не се обага съда на големи е, предприятия. Въг... Е, данък върху емисиите не обесърчава достатъчно предприятията, които замърсяват. Освен това, ние смятаме, че да, да се преборим срещу националистическите настроения, има нужда от нов тласък на европейския проект и за това бюджетът трябва да е в състояние да отговори на тези потребности. Ако мога да дам и своето мнение. После ще дам думата на докладчите да Все още не е отговорено на въпроса за каква Европа става дума, какъв е европейския проект. И от тук е, не е толкова просто да се състави бюджета за следващия период. В такъв смисъл искам да поставя въпроса госпожа Калвиньо за е, кохезията, сближаването. Има средства, които не минават през бюджета. Примерно от е, Швейцария господин е, Монти и съответната група зададоха този въпрос. Е, Швейцария и Норвегия плащат. Средствата влизат директно в средствата за кохезионна политика, но не се отразяват в бюджета. Не се появяват в бюджета. И тук се зададе въпроса и за Обединеното кралство. А ако Обединеното кралство след преговорите е, се договори да плаща някаква вноска, за да остане присъединена към Европейския съюз по определени теми, е, за пореден път ли ще е, има някакво изключение за тези суми, които не минават през е, бюджета. Къде са средствата, които плащат Норвегия и Швеция? После. За да има някакъв е, напредък в бюджета, споделям виждането на госпожа Гресле, че не трябва да се разхадват повече схеми, средства, извинете. Вчера Бях гост на групата оглавявана госпожа Холмайер, която работи по въпросите на космоса. Ако има нещо, което е общо за всички, то е това. Там има много сериозни проекти, които се отразяват по много видим начин върху живота на гражданите. И е, по отношение на космоса се правят разходи и на национално ниво. Не сте ли разговаряли е, с страните членки да се обединят тези средства, да не се разходват на, национа... в... на национално ниво, а да се увеличи европейския бюджет? Така ще бъде и по-ефективно. Също е, ще дам думата на нашите докладчици в опратен ред. Сега давам думата на господин Дюпре. В момента нямам голямо желание да коментирам, господин председател. Ще изчакам да получиме документи, които ни дават възможност да направим споразумения е, сравнение, извинете, за да се ориентираме какви са предложенията. В противен случай нашата работа не може да бъде извършена достатъчно осмислено и ние не сме наясно какво се случва с новите програми. Значи от една страна ни трябват цифри, които да дават възможност за сравнение и второ е необходимо да има разговори по същество за програмите господин Левандовски. аз чакам е, цифри, които да могат да бъдат сравнявани. Малко отклонение. В е, предходния бюджет също се говореше за 27 страни членки, защото Харватия се присъедини по-късно. Така че не е невъзможно да получиме цифри, които да могат да се сравняват. Господин Обрихт. Ние очаквахме да работим заедно с комисията и да имаме проблеми с съвета. Тоест искахме да сме е, в една така лодка с комисията, но за тази цел трябва да имаме доверие в тях. След като не можем да се ориентираме във всички тези цифри, което не е толкова а, трудно, но просто цифрите са дадени по такъв начин, че нещо не е наред. Затова Инги Гресле е права за кохезионните фондове. Политически е лудост да се намалят тези средства с 45%. Не става за 10-15%, а 45%. Това е взрив. И още една бележка. Ако няма собствени средства, сега те влизат в приходите. Какво ще направим? Ще намаляваме бюджета, ако не е прият? Един отворен въпрос задавам. S'il n'y a pas проб, ressources propres, il n'y aura Госпожа Тома. Е, мерси, е, Мадам Калвиньо, pour Благодаря, госпожо Калвиньо, за уточненията. Аз проявих е, уважение, защото искам така да се отнася и комисията към е, парламента, макар че изпитвам известни съмнения. Господин комисаря, обяви цифрите за е, програма Хоризонт 2020 46 милиарда по кохезионната политика, казахме минус 45%, а FC е, се увеличава с 49. Какво се случва? Мутации в е, политиката за помощи. Вие не отговорихте за а, маневрите за горните стойности. И сега изведнъж става дума за 0,8 или 9 а, точки от, а, най-горни, от горните средства. разъм не са двойни а, цифрите. Освен това се включват и други програми. Така, искам да проявявам уважение, но парламента не бива уважаван. Може би тези цифри, които ни предлагате, не са точните, ама тогава трябва да постигнем съгласие върху цифрите и то спешно. Защото ако не го направим, ние ще излезем с наши собствени цифри и ще влезем в сериозна битка. Нямаме желание за това. Никой не иска това. А защо е спешно? Защото срока, в който трябва да излезем с резолюция, е, е, имаме по-малко от една седмица. Значи в седмицата, която идва, трябва да намериме начин да обсъдим и да стигнем до някакво съгласие, да има някаква методология единна в, в цялата рамка. Може да има две методологии, може да има две таблици, но нека да сме в, в рамките на предложената рамка. Не може да не сме наясно. Същото и за Обединеното кралство. Както се казва, цифр... Е, църквата трябва да е в центъра на селото. Е, трябва да имаме точните цифри. Ако не, ние ще излеземе с наши цифри и тогава ще стане много сложно да постигнем съгласие. Това трябва да се направи много бързо в следващата седмица, за да може е, в нашата резолюция да се появят цифри, които комисията да е склонна да приеме. Ако не, те ще си бъдат просто нашите цифри. Добре, нека да останем възможно най-спокойни, да търсиме е, нашия принос е, за европейския проект, нашата виция. Визия. Госпожа Калвиня, вероятно, вие ще приключите нашето заседание. Е, Благодаря ви, господин председател. Благодаря на всички депутати за коментарите им, които според мен бяха доста конструктивни и ще са полезни за общата ни работа. Съвсем накратко по три въпроса. Няма да се спирам в подробности върху отделните въпроси, които зададохте. Мисля, че трябва да има семинар на техническо ниво, на който да обсъдим подробностите. В публикувания от нас пакет се съдържа съобщението ни. В него се съдържат графики с цифрите, които направи публично достояние комисарят. За различните програми също сме се опитали да цитираме разпределените средства. Запознайте се с този документ, запознайте се и с документите, които публикувахме в рамките на прегледа на разходите. Доколкото знам, госпожа Гресле вече се е запознала с тях. В тези документи се съдържа цялата информация, която имахме за резултатите по отделните програми. Както каза господин Депре, за сега това е с което разполагаме. Ще трябва да изчакаме подробностите по отделните програми. Първият пакет ще бъде публикуван в края на този месец. Става дума за ОСП и кохезионната политика. Много важни програми. Надявам се, че до 12 юни ще разполагаме и с всичко останало. По някои въпроси можем да работим сега, по други ще трябва да изчакаме докато вземе решение колегиумът на комисарите, докато не излязат програмите. Някои от вас говориха за собствените ресурси. Много подробен анализ направихме тук. В пакета, който публикувахме, има и документ на службите на комисията за собствените ресурси. Направихме всичко възможно, за да разгледаме всички варианти, предложени от групата Монти, както и някои други, като например вноска съразмерна на количеството нерециклирана пластмаса. Някои възможности не взехме предвид, като въглеродния данък. що се отнася до данъка върху финансовите транзакции, както и предложението за цифровите технологии, това са две възможности, които се разглеждат в момента. Данъка за, върху финансовите транзакции се обсъжда вече от 2011 година. Решихме, че този вариант и другия вариант не могат да бъдат включени в сегашното ни предложение, тъй като беше много кратък срокът. Но искахме да предложим нещо, което може да бъде прието в рамките на следващата МФР. А по въпроса на господин председателя за вноските от трети страни, някои от тези вноски се използват като целеви приходи по конкретни програми. Друга част пък от сумата се предоставя на двустранна основа на отделни държави тези суми не се поставят в европейския бюджет. В бъдеще, ако Обединеното кралство прави своя вноска, то тя ще зависи от споразумението, което ще се постигне. Може да се използва като целеви приход или пък като друг вид приход по многогодишната финансова рамка. След Брексит вече няма да има собствени ресурси от Обединеното кралство. Но ако се постигне споразумение, то ще има други приходи от Обединеното кралство, които ще могат да се поставят в европейския бюджет. Те няма да се използват като целеви средства по определени програми, ще се поставят общо в бюджета. Положихме усилия да упростим така наречената бюджетна галактика, за която често говорите. Интегрирахме, например, в бюджета Европейския фонд за развитие. Радикално рационализирахме финансовите инструменти. Доближихме до европейския бюджет и онези инструменти, които са свързани с еврозоната. Наистина положихме усилия за да упростим цялостната структура. Затова мисля, че в бъдеще няма да има инструменти за финансиране извън бюджета. Ще има по-интегрирана рамка, така че да има и повече контрол. Благодаря за първоначалните ви бележки. Знам, че има нужда от повече яснота. Ще се опитаме да ви я дадем колкото се може по-скоро и да сме ви колкото се може по-полезни. Благодаря, госпожо е, генерален директор и благодаря за разясненията. Много съжаляваме, че се налага, но ние настояваме за повече четяемост на бюджета и за прекратяване на е, практиката на бюджетната галактика. Но е, какво примерно налага вноските от Норвегия и Швейцария да не минават през бюджета, а директно да влизат в кохезионните фондове. Какво, как се аргументира това? Колегата се опитваше сега да види какви са подробностите. Доколкото знам и той току-що ми го потвърди, става дума за междуправителствено споразумение. Европейският фонд за развитие се основава на междуправителствено споразумение и не се поставя в бюджета. Същото въжи и за Европейския механизъм за мир, който ще се задейства в бъдеще. Става дума за инструменти, които са извън бюджета. Ще се опитваме в бъдеще да ги поставяме в бюджета. Но за сега не знаем какви ще са бъдещите ни отношения с Обединеното кралство. Няма и споразумение за оттегляне още. Нека да чуем по-ясно сумите, които отиват за кохезия, за сближаване. Не всички от тях се виждат в бюджета. Трябва да е ясно, колко всяка страна ще получи, като се има предвид и вноските на Норвегия и, Швейцария. Това беше въпроса ми. Но, благодаря, благодаря за дебата. Надяваме се, че ще успеем да преодолеем съмненията си, което е много важно. В 14.30 започваме с общо изслушване с Комисията по бюджетен контрол, председателство на госпожа Гресли и Комисията за граждански свободи на господин Мораес. Заседанието